е ред. Изявление на комисията за криза в други земеделски сектори, освен сектора за млекопроизводство. Искам да приветствам комисария Бол. Заповядайте. Господин председател, госпожи и господа депутати, най-напред искам да ви благодаря за възможността да ви обясня ситуацията в сълскостопанския сектор. Финансовата и економическа криза засегна сълскостопанския сектор. Свидетели сме на намаляване на търсенето, промяна в валутните курсове, затруднен достъп до кредит. Всичко това оказа въздействие върху цените на сълскостопанските стоки и доходите на фермерите. Официалните разчети за доходите на фермерите ще бъдат предоставени в края на тази седмица, но можем да очакваме, че в доходите ще има значително значителен спад през 2008 година в сравнение с предишната година. Като имаме предвид промяната в производствените разходи и цените на сълскостопанските стоки. След първоначалния спад през есента на 2008 година, новият спад в доходите на фермерите може може по, по, с сигурност ще, а, кум, ще доведе до намаляване на, на доходите в резултат на временното повишаване на цените на сълскостопанските стоки. Сега ще разгледам различните сектори. Първо, зърнени култури. През 2008 година имаше значителен спад в цените в резултат на добрата реколта. Но през последния месец обаче цените се повишиха за царевицата и житото. В светлината на тези тенденция не би било уместно да се предприемат изключителни мерки, като търка за интервенция за житото и или царевицата, или пък да преминем към възстановяване на експортните разходи. Малко е по-различно положението с Ечемика. Започна интервенция и тя би могла да се окаже полезна за пазара на фуражи в пазар на свинско месо ситуацията е несигурна. Секторът не се беше възстановил от трудностите през 2007 година и беше подложен на нови трусове. Цените са по-низки тази година, но и понякога трябва да гледаме нещата от положителна гледна точка, цените на фуражите са по-стабилни в сравнение с 2007-2008 година. И макар, че износът е под нивото на 2008 година. Очакваме те да бъдат по-високи в сравнение с 2007 година. Като цяло не смятам, че има достатъчно основания за допълнителни пазарни инструменти. Мога да ви уверя обаче, че ние следим ситуацията много внимателно. По отношение на плодовете и зеленчуците. Економическата криза доведе до намаляване на вътрешното потребление. Свидетели сме също така и ограничаване на някои експортни пазари. Това по... засегна цените на произведените подве зеленчуци. Като имаме обаче характеристиката на сектора, през последният форум решихме, че най-добрият начин да се справим с предизвикателствата пред сектора е производи, организациите на производителите да имат по, да осъществяват по-големи отговорности за управлението на цените. Организациите на производителите в момента произвеждат 40% от плодовете и зеленчуците и те могат да се да образуват економически силни единици. Днешната тези организации могат да бъдат и трансгранични, тъй като кризата днес не познава национални граници. През, в реформата 2008 година ние предвидихме стимули за това. Също така Предоставихме нови инструменти за управление на кризата, като зелена реколта. Също така създадахме нормативната база, която дава възможност на производителите на плодове и зеленчуци да влияят на пазара и да го стабилизират. Има обаче потребност от повече активни дейности, които обаче не са в правомощията на Европейската комисия. Ето защо аз бих аз мятам, че трябва да се създават производители, организации на производителите и държавите членки и фермерите трябва да проучат опита на организациите в различни държави членки. Не е много разумно тогава, когато производителите, организациите на производителите се конкурират помежду си. Що се отнася до зехтина, цената му достигна рекордни равнища преди 4 години в резултат на неблагоприятни климатични условия. И от тогава насам имаше три последователни добри реколти. Резултатът от тях е намаляване на цените. По тази причина комисията започна да предоставя отново помощ за частно складиране и пазарът веднага реагира и цените се възстановиха. Така че независимо от добрите прогнози за реколтата, запасите в началото са ограничени и смятаме, че потреблението ще се възстанови. И за да резюмирам, виждам плахи признаци на възстановяване и съм съгласна, че е необходимо ситуацията да се следи отблизо. По този начин ще можем да предприемем дейности, действия тогава, когато те са необходими. Това е, беше кратък преглед на краткосрочните мерки. Искам да ви кажа обаче, че ние не пренебрегваме дългосрочните и средносрочните въпроси. Особено, що се отнася до въпроси като добавената стойност в хранителната верига и колебливостта на цените. Обедена съм, че ние ще се връщаме и към тези важни въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Εκ μέρου των πολιτικών ομάδων για την κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού. Благодаря. Сега давам думата на ораторите, които са се записали в списъка. Господин Дес от Европейската народна партия. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Миналата година млекопроизводителите протестираха и в Брюксел в полза на техните права. В Германия създаде впечатление, че само млекопроизводителите се намират в тежка ситуация но и в други сектори на селското стопанство има засегнати лица. За разлика от млекопроизводителите, тези, които отглеждат зеленчуци, свине, житни култури, те като че ли са свикнали да има по-добри и по-тежки години и като, за това те по-рядко протестират. Аз смятам, че ситуацията на тези земеделски стопанства днес трябва да се разгледа по-подробно и госпожа комисар, вие посочихте, че економическата и финансовата криза засегна цялото селско стопанство и ние трябва да си помислим мислим как трябва да реагираме. В разговори на място с засегнати земеделски стопани аз чувам непрекъснато, че те се оправят като цяло с пазара, освен в ситуациите, в които условията са изключително тежки, каквато беше, например, тази миналата година при млекопроизводителите. Но земеделските стопани не разбират защо от Европа ние стоварваме все повече бюрократични правила върху тях. Те твърдят, че се грижат за животните си и не е необходимо да бъдат бъдат засипани с бюрократични правила. По-скоро трябва да бъдат възнаграждавани за труда, който полагат. А какво се получава? все повече изисквания се поставят към тях, а освен това и ги засипаме с бюрокрация. Нашите земеделски стопани не вярват, че тази бюрокрация някога ще сегне. Аз мисля, че а, трябва да оставим нашите земеделски стопани да правят това, което наистина могат да произвеждат здравословни храни и да им съдействаме в тази насока и в бъдеще. Благодаря, господин Дес. Сега от политическата група на социалистите и демократите, господин Де Кастро, за две минути получава думата. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Отново говорим за кризата в, земеда... в селското стопанство. През изминалите месеци Европейския парламент няколко пъти взе отношение за трудностите в млекопроизводителния сектор и ние приканихме спешно комисията и съвета да вземат мерки. бяха постигнати постигнати резултати, но частични. И аз мисля, че една от мерките, които бяха взети и бяха постигнати успехи е създаването на специален фонд, но има и други отрасли в Европа, които се нуждаят от подкрепа. Например, пазара за пшеница, производството на маслини, зехтини и така нататък. Както в млекопроизводството и тук тук имаме конъюнктурен сим, симптом. Търсенето а, спада и пазарите стагнират. Кризата наистина буди опасения и израз на това са многобройните протести на земеделските стопани в Европа. Това е белег за една ситуация, която създава загриженост и тази ситуация засяга целия отрасъл. На последното заседание на Комисията по селското стопанство решихме в тази връзка да поканим представител на Комисията да докладва за кризата в селското стопанство. При това, което се случва в момента, ние наистина трябва да станем по-активни. Очакваме от всички е, и преди всичко комисията да направи всичко, което е по силите и за стабилизиране на пазарите и за повишаване на потреблението. Обаче същевременно ние вярваме, че този шанс трябва да стане повод за нас за поглед към бъдещето. Трябва да се гарантира общата сълскостопанска политика да бъде в служба на цяла Европа, да е, защитава интересите на всички граждани в Европа и на всички европейски региони, от е, Швеция до Кипър. Селските стопани очакват това и ние сме тези, които трябва да поемат отговорност за справяне с кризата и да си изведем необходимите полки от миналото. Трябва неотложно да а, вземем мерки за а, подпомагане на развитието в а, тази насока. Необходими са ни отговори, а изискваме и нови отговори. Благодаря господин Декастро, вие а, спазихте точно регламента си, а сега за либералите госпожа Харкин една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа комисаря за нейния преглед на ситуацията, но аз искам да се фокусирам върху една сфера, която могат да се предприема действия. И това е свързано с появата на генно модифицирани организми в внесни, вносни извинете, продукти. Изпратих едно писмо до господин Баросо, подписано от много евродепутати. Той ми отговори и каза, че се опита е, вече комисията действа, има три генно модифицирани продукта, които са одобрени, но продължаваме да договаме ситуацията. Ами Бразилия, Бразилия, например, е сведала, свела цялата процедура до 22 месеца. Знаем, че земеделския сектор постоянно а, е, се сблъсква с а, е, ниски маржове на печалба, но не би трябвало невъзможността на Европейския съюз да действа бързо за налагане на авторизации и разрешения на геномодифицирани организми да пречат на тяхното производство. В Ирландия от май тази година допълнителните разходи за забавяне на разрешенията е 23 милиона. И накрая, що се отнася до ниското присъствие на ГМО, така че бързото действие на системата за разрешение, подобряването на ситуацията е много важна, а за което ни е необходимо техническо решение. Благодаря казва ораторката. Прехвърлихте времето. Зелените имат думата. Господин Ройзлинг. Госпожо комисар, уважаеми дами и господа, вие дадохте твърде кратък отговор на кризата и аз не чух от вас предложения за конкретни решения. Наистина вярно е, че кризата е не само в млекопроизводството, тя е и в сектора за производство на житни, на зърнени храни и също така и в свинепроизводството. И това не е свързано с факта, че имаме економическа криза а по-скоро с факта, че насоките на земеделската политика през последните години не са правилни и насочването към световните пазари като че ли не е решение за селското стопанство. Следващите години ще бъдат решаващи за него и за това ще ви бъдем много благодарни, ако 22 та министри на селското стопанство в Париж получат ясни указания за това как трябва да се развива селското стопанство. Тук трябва да има яснота и е, също така устойчиво развитие. Цените е, спадат за е, земеделските стопани, но не и за потребителите. И това показва, че селскостопанската политика изпълнява интересите само на няколко големи концерни. И вие казахте, госпожо комисар, че трябва да укрепите ролята на земеделските стопани, но не посочихте как. Тук не дадохте отговор и в действителност аз мисля, че това е една от важните задачи през следващите години. Земеделските стопани не трябва само да произвеждат суровини, те трябва да бъдат активни участници на пазара и е, да получават съдействие от нас е, за това. Една, е, едно земеделско стопанство, едно селско стопанство, което е непрекъснато по ценови натиск, започва да губи своите качества и е, когато свържем това с едно индустриализирано селско стопанство и отделянето на вредни емисии, това не е решение за опазването на За Затова мисля, че като парламент трябва да изпълним през следващите години много сериозно задачите си, заедно с новата комисия. Господин Николсън, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички разбираме безпокойството на много други отрасли, включени в замеделието. Като че ли прекалено голямо внимание отделяме на решаването на проблемите, свързани с млекопроизводителите. Но онези от нас, които участват в дебатите, знаят, че трябваше да бъдат решен този проблем и се надявам сега вече да сме тръгнали по пътя към решаването на част от проблемите, които, е, пред които е изправен този сектор. И сега можем да разгледаме и другите подотрасли. Говорихме за различните видове фермери, които бяха подложени на много ниски цени и Онези, които отглеждат картофи, ябълки, мога да редя много-много други, където има сериозни проблеми. Но, искам да се върна на казан от госпожа Харкин. Наистина много а, се забавяме при даването на разрешение за внасяне на нови щамове на ГМО. Това пречи на всички земеделци, които отглеждат и животновъди, които отглеждат различни видове животни за месо. Тук има огромна опасност от една прекомерно бюрокрация, административна тежест и едно, едно законодателство, което задушава нашите земеделски стопани. И това ще стане и на 1 януари, когато започваме да прилагаме един нов законодателен акт, който според мен е пълна загуба на време. Има много промени, а ще трябва да направим и допълнителни, но според мен трябва да разгледаме въздействието на тези промени върху отрасъла. Моя опит показва, че много овцевъди просто прекратяват заниманията си. И това е много обезпокоително. Трябва да разгледаме сектори, да видим как активно можем да ги подкрепяме, какво повече можем да направим за тях, как можем да ги задържим в този отрасъл, защото част от тях са изключително чувствителни, що се отнася до опазването на околната среда и те се отглеждат в региони, където няма други альтернативи. Така че трябва да видим как активно да подкрепяме тези част от земеделските стопани. Благодаря ви. Тора, από την Ενωτική Αριστερά ο κύριος Λε Ιαρίκ για 1,5 λεπτό. Madame la présidente, madame la commissaire, vous êtes venue nous... Госпожо председател, госпожо комисар, вие казахте, че кризата е дълбока, нещо, което знаем. Добре, малките и средните производители страдат много, но това е резултат от дерегламентацията, от дерегулирането, от промяната в обща сълскостопанска политика. Също така, вашият подход за премахване на субсидиите дойде време да се помисли отново за нова обща сълскостопанска политика политика, която допринася за общото благо, нова сълскостопанска политика, която да е продоволствена политика. Ние трябва да, ви, да определим основните насоки, основната посока, преди да вземем решение за бюджетните насоки. Това предполага възнаграждение въз основа на гарантирани минимални цени. Също така развитие, което е насочено срещу глада. Твърде често ефикасността преминава през селско стопанство, което не е индустриализирано. Ето таки трябва да бъдат елементите на нашия дебат, за да излезем от кризата. Благодаря. Благодаря и аз, господин Ярик. Господин Фонтана, две минути от групата Европа за свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Кризата в селското стопанство е последица от бързото териториално разширение на Европейския съюз през последните години. Също така е бърза глобализация на пазара. Сълскостопанския сектор трябва да се опази. Той има нужда от грижи. Трябва да спазваме членове 32-33 на договора където се третират целите на обща сълскостопанска политика. Това означава спазване на законодателството. Ако видим законодателството, ще видим, че то не говори нищо за реагиране при кризи и в трудни моменти, които засягат целия сълскостопанския сектор особено производителите на плодове и зеленчуци и на зърните култури. Фермерите имат нужда не просто от подкрепа. За съжаление, онова, от което те имат нужда, се прилага крайно ограничено. Бяхме свидетели на неблагополучията на новите мерки върху сектора на млякото. Трябва да се осигури пълна подкрепа за фермерите в Европейския съюз. Съжаление, твърде често фермерите биват пренебрегнати. Трябва да видим какво се случва на нашите пазари. Ние трябва да насърчаваме собственото производство, вместо да помагаме на онези, които изнасят на нашите пазари правилата на нашето законодателство трябва да се спазват в целия Европейски съюз, но правилата трябва да се спазват и от трети страни, особено когато изнасят много сълскостопански стоки на нашия пазар. Това ще доведе до намаляване на изкривяването. Благодаря. Преминаваме към другите оратори. Господин Папастамко с две минути. Благодаря, госпожо председател. Има сектори на селското стопанство, които са подложени на сериозни изпитания. Производителите на подвезеренчуци, зърни храни, мляко. Искам да кажа, че производители, че гръцките производители на а, риба и, са много а, гневни Необходимо е да се предприемат интервенции, за да подкрепим местното производство и производството с географско обозначение. Селското стопанство е друг пример. Необходимо е да се предприемат мерки за подкрепа на млечния сектор. Мога да ви кажа, че производи, животнопроизводителите е, създават е, проблеми по отношение на происхода на млякото, което се използва за някои млечни продукти. Необходимо е да разработим мерки, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него, поне що се отнася до географските обозначения. Също така трябва да се работи по прозрачността на веригата и да се намали разликата между цените, които се плащат на производители и цените, които плащат потребителите. Аз вече имах повод да кажа, че трябва да се предвиди един бюджетен пликт за непредвидени събития в областта на селското стопанство. Председателката господин Табаджи има думата за една минута. Благодаря. Ако някой говори днес за кризата в селското стопанство, Това не се дължи на трудности на световния пазар, а на неолибералната политика, която през последните години беше осъществявана от Европейската комисия. Тя до голяма степен беше и причината за кризата. Ако тук се установяват такива трудности в земеделското стопанство, какво би се случило, ако след 2013 година спаднат средствата за селско стопанство? Осигуряването на Европа с хранителни продукти ще се постави под въпрос. Животновътството в Европа също се намира в трудно положение, също и производството на зърнени храни и така нататък. Важно е организациите на земеделските стопани да получават повече средства, но това не е достатъчно. Буди опасение факта, че Европейския съюз извършва нетни, нетен внос. Беше прекъснат господин Табаджи. Госпожа Гюрлинг има думата за една минута. Ако искате да знаете колко е трудно на фермерите, моля да забележете какво прави Обединеното кралство. Залага се един прак на бедността, под който хората се считат за бедни. Последните цифри в Обединеното кралство показват, че една четвърт от голямата част от земеделските стопани попадат в тази категория. Те не се занимават обаче единствено с а, земеделското стопанство, пък и ние не трябва да се занимаваме само с това. Трябва да гледаме цялостно, защото гражданите искат да купуват продукти, които се произвеждат максимално близо до дома има. Ние трябва да се вслушаме в техните изисквания, които са свързани с ясно етикетиране, с ясен происход на храната. Вече имаме а, записване на етикетите е, на происхода на стоките и не виждам защо това да не бъде едно изискване, което да бъде записвано и върху различните видове а, консерви и а, друг вид а, опазена, запазена храна. Госпожо председател, последните няколко години, имайки предвид промените в общата сълскостопанска политика, можем да видим какво е нейното въздействие. Но сега да потърсим альтернативи. Никой обаче не иска да се вслушва в нашето становище. А днес се намираме в ситуация на трагедия, особено в Португалия. Ние говорихме какви ще са последствията за либерализацията, особено що се отнася до а, международната търговия с земеделски продукти. Винаги сме казвали, че това не е индустриален продукт и земеделските продукти трябва да бъдат извън преговорите на СТО. Така че те да не бъдат подложени на финансови спекулации. Земеделските производители трябва да имат един привилегирован статут. Ние искаме сигурност на хранителните доставки, искаме да подкрепяме онези, които обработват земята. Ние сме против края на млечните квоти, както и на субсидиите за производство на храна. Има определени характеристики на селското стопанство, особено в южните страни, и те трябва да бъдат вземани предвид, така че да опазим производителите или изобщо хората, които произвеждат зехтин, вино, зеленчуци и плодове, както разбира се и месо, за да може месото да продължава да се произвежда по начини различни от тези, по които то се произвежда на север. Разбира се, че разходите за производство се повишиха, разходите за, гориво, за гориво същи и хората не получават компенсации, а земеделието създава работни места в е, районите извън градовете. Тези хора трябва да могат да продължат да произвеждат местните храни. Трябва да зачитаме фермерите, тъй като те са онези, които слагат храната на нашата маса. Благодаря, госпожо Фигарейдо, каза председателя. Well, President, looks as though I've temporarily joined Mrs. Harkin's fan club. Като че ли съм станал един от фановете на госпожа Харкин, тъй като ще говоря а, също за кризата на фуража. Що се отнася до следите на ГМО, които могат да се намерят в различните товари или пратки соя. Ако те е, не са авторизирани, тези следи, то тогава е, те не се стоварват. 2,3 милиона лири всъщност са щетите. От друга страна, обаче пък камионите, които са отишли да заредат тази соя, се връщат празни в производителите или в заводите, които пък трябва да търсят нови доставки на тази соя, за да произведат фураж. Няколко години обаче е необходимо да преминат, докато а, се разреши определен продукт, а пък фермерите в щатите много бързо могат да имат достъп до нови щамове на ГМО. По-настоящем има различни памучни продукти, които могат да бъдат смесвани като следа в а, с соята и отново тази пратка ще бъде върната. От една страна може почва, камъни, метални предмети, мъртви организми да бъдат в определени количества в соята или в оража, е, генно модифицираните организми не могат. От друга страна се увеличават и разходите на производителите, защото а, при недоставката на тази пратка се, изпращат, се изплащат съответни премии. Затова имаме и кризата при производство на месото и яйца. Насърчавам комисията да сведе прага за примеси от ГМО, както при другите субстанции. Господин Лави има две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа комисария за анализа. Държа обаче да подчертая, че в някои сектори сме свидетели на криза, която застрашава земеделието в определени райони. Говоря по-конкретно за кризата, която засегна пшеницата. Цената спадна сериозно. Резултатът е, че в много части на Европа се намаляват засетите площи, в някои случаи с до 30%. Това е много сериозно тъй като няма възможности за разнообразяване на производството. Комисарят говори, говори за плодовете и зеленчуците, за възможността сдруженията да управляват въпроси, свързани с цените. Необходимо е обаче да, да се осигурят възможности за интервенция в случаите на кризи като сегашната. Е, само чрез интервенция могат да се посрещнат потребностите на фермерите. Един такъв вариант е зеленото събиране на реколтата. Същото може да се каже и за зехтина и други сектори. В сегашния момент при всички случаи трябва да призовем комисията да представи пакет от мерки. Трябват ни подробни мерки, които да въжат за целия съскостопански сектор, които за разлика от млечния сектор не са получили мерки, които им помогнат да е, преминат през кризата. Благодаря. Госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председа... госпожо председател. Сълскостопанския сектор преминава през същите проблеми като економиката. Нямахме възможност обаче да обсъдим положението, за разлика от млечния сектор. Е, много от нас може би не разбират, че кризата засяга всички сектори, не само млечния. Много стопанства стават нерентабилни и става ясно, че има дисбаланс между участниците в хранителната верига. Ето защо ние трябва да погледнем още един път законодателството. Друг въпрос, който ни засяга е подкопаването на конкурентното положение на нашите фермери. Те не могат да се конкурират с фермери от други части на света, тъй като производствените им разходи са много високи. Трябва да търсим общо цялостно комплексно решение. Благодаря ви. Много благодаря за това, че обсъждаме точно тази точка от дневния ред и както виждам става дума не само за кризата в сектора млекопроизводство, за това мога да посоча, че е изключително важно за засегнатите земеделски стопани да се говори в Европейския парламент за тяхната ситуация. Економическата криза се отрази тежко върху земеделските стопани и всъщност печалбите през последното десетилетие спаднаха драстично и положението в земеделското в селското стопанство се влуши. разбира се, кризите се дължат и на човешки грешки и те водят реагират обикновено тогава до катастрофа, когато не им се противодейства. И а, е, когато при криза се виждат човешките грешки, ние бихме могли да се справим с тези грешки. Кризата представлява и шанс и тези шансове трябва да се използват все повече. Първо, комисията трябва да а, е, реагира по-бързо при нарушаване на м, стопанското равновесие. Второ, ние трябва да създадем политическите рамкови условия за земеделските стопани, така че те да могат сами да регулират контролират пазара и трето, правните правомощия на организациите на производителите трябва да се подобрят решително и четвърто, използване на повече суровини за възобновяеми източници на енергия в смисъл регулиране на пазарите и упростяване на правилата. И пето, ние само говорим за намаляване на бюрокрацията, но всъщност не сме започнали активно да се справяме с този проблем. Така че още веднъж нека да да използваме шансовете заложени в кризата в наша полза, в полза на нашите земеделски стопани и затова през 2010 очаквам списък с мерки на комисията, който тук да обсъждаме подробно. Благодаря. Благодаря. Господин Капола Сантос за две минути и половина. Благодаря, госпожо комисар. Радвам се отново да ви видя тук в нашата пленарна зала. По време на вашия мандат вие много често ни посещавахте. Знам, че в момента преминавате в, през преходен период. Що се отнася до земеделските производители, те не преминават през такива периоди, защото те чакат е, отговор на своите проблеми и тревоги. Економическата криза оказа негативно въздействие върху тях, не само върху млекопроизводителния сектор, както твърдят медиите, но и други сектори в този отрасъл. Производителите, например, на зърно, на зеленчуци и плодове, на зехтин – Животновъдите имаха проблеми поради голямото увеличаване на разходите. А що се отнася до зеленчуците и плодовете, нещата дори могат да се влушат допълнително поради отварянето на пазарите към марокански продукти, тъй като имаме нова спогодба, която в момента се преговаря. Последните няколко седмици Пазарите като че ли показват по-положително развитие, но не мисля, че трябва да бъдем големи ентусиасти по отношение на тези сигнали. Ще има увеличаване скоро на цените на петрола и за това предполагам, че отново ще се качат разходите на животновъдите и селскостопанските производители като цяло. Европейската комисия трябва а, да даде отговори Вашия политически календар е друг, разбира се, но а, селските стопани очакват отговори. Няма смисъл да включваме този въпрос а, в нашия дневен ред, ако той не получи своя отговор. Трябва да изпратим ясни сигнали. Дайте ни информация, някаква представа за краткосрочните мерки, за да бъде смягчено въздействието на тези проблеми. Благодаря, казва председателката господин Дантан. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че доктор ни слушате. Кризата на цените през 2007-2008 година показа уязвимото положение на потребителите. Сълскостопанската криза от 2008 година засегна не само малките предприятия. Защо? Защото тенденцията за свиване на цените се, оказ... се беше показана като устойчива и производителите инвестираха през 2008 година. Те инвестираха, защото бяха натрупани запаси. Вие, госпожо комисар, неколкократно изразихте желанието си да не се намесвате в регулирането на пазара. Само, че през последните 20 години може би сме забравили, че ние имаме потребност от двете, двата края на веригата. А, имаме нужда от стабилност там. От една страна, като имаме предвид другите ангажименти, жилища, образование, не, могат да, не винаги могат да се под, под, под, поддържат цените. Необходими са сериозни инвестиции. Организацията на предприятията с всичките звена на веригата, в това число новите участници, имам предвид а, пре... новите промени могат да осигурят възможности за стабилизиране на цените. Смятате ли, че, госпожо председател, че комисията може да помисли по тези въпроси. Благодаря, господин Дантен. Госпожа Доци има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че дойдохте да ни изслушате. Искам да хвърля светлина върху няколко въпроса, които бяха особено наболели в Ирландия през последните няколко въпроса. Може би сте чела, госпожо председател, че имаше сериозни наводнения през последните няколко седмици. Това доведе до трудности за фермерите. Една от тях е достъп до фуражите, тъй много от пътищата бяха затворени. Това ще повлияе и върху приходите им. Бих призовала комисията да се занимае с въпроса и да каже дали може да се окаже пряка подкрепа за фермерите. Също така смятам, че комисията би трябвало да обърне внимание на производството на картофи в Ирландия. Много производители им писаха, тъй като те пострадаха се от а, а, силните валежи. Те изразиха притеснението си от, а, възмож... от това, че е трудно картофите да бъдат извадени от земята, като имаме предвид а, и нулевите температури, те се притесняват, че ще загубят своята реколта. Тези производители в Северна Ирландия преживяват трудни времена. Срещнах се с производители на яйца, фермери, които в момента променят клетките, биха искали комисията да им даде гаранции, че няма от тях да се иска да променят тези клетките за един по-продължителен период от време. Благодаря ви. Благодаря ви, скъпи колеги. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. ще ви помоля да спазвате регламента за изказване, който предвижда не повече от една минута. Господин Силвестрис. Госпожо комисар, кризата наистина доби много неприятни измерения. В Апулия, например, се произвежда зехтин. Цената на маслините и на зехтина обаче спадна много силно и това означава само загуби за земеделските стопани. Зехтинът всъщност води до гражданска смърт на земеделските стопани, които сега протестират много активно в цяла Апулия. Още нещо, което виждам всеки ден. Необходими са ни неотложни мерки, необходимният е фонд за солидарност, както за млекопроизводителите, да направим това за е, обощарство, зеленчукопроизводство и производство на зехтин. Това призовавам комисията и е, също така призовавам към промяна на регламента за зехтина. Съществува много измами също и в супермаркетите по отношение на зехтина. Много често се смесват различни видове зехтин, слагат се други етикети и се продават под чуждо наименование. Благодаря госпожа Кьостингер за една минута. Уважаема госпожо комисар, благодаря за този доклад, който посочва много важни е, моменти е, по отношение на това в каква ситуация съществуват днешните пазари. Е, точно тук е, трябва да се посочи е, какви трябва да бъдат мерките за излизане от тази криза. Комисията е, би трябвало е, да а, разпознава ранно кризите и да а, започва ранни и а, ефективни а, действия за тяхното преодоляване. Това се отнася и за производството на храни. Там са необходими пазарни инструменти. А, също така е необходима поддръжка на ландфарчерта, биоразнообразието и така нататък. Това са неща, които не могат да бъдат заменени, защото те водят до а, и гарантират всъщност устойчивото развитие. Благодаря. Госпожа Кястингер, господин Тарабела има думата. Благодаря. Вашето заключение е, че трябва да продължи наблюдението, за да се предприемат действия. Вие говорихте за колебливостта на цените като едва ли не основен фактор в селското стопанство. Аз бих казал, че трябва да се върнем към регулиране на цените и да има е, ясни принципи за определене на цените за производителите, както за първичните производители, така и за преработвателите трябва да има, яс, да има печалба, норма печалба за първичните производители и за преработвателите и за търговците. Не, не бива да забравяме и цените за а, житото. Благодаря, госпожо председател. Господин Готиерес, точно госпожа Готиерес, една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, това, което ме притеснява е, че няма координация, що се отнася до устойчивостта в този сектор. Когато говорим за издаването на разрешения, особено що се отнася до Южна Европа, където има огромно въздействие на климатичните изменения, защо плащаме за изкореняването на горички от маслинови дървета? Защо го правим? и след това подписаме споразумение с Марокко, но трябва да защитаваме интересите и на европейските граждани. Спогодбата с Марокко всъщност ще седе на колене европейските земеделски производители. Там няма същите изисквания за чистота на производството както и безопасни условия на труд. Защо отваряме пазарите си за такива стоки, където качеството е доста ниско? Благодаря, казва председателката госпожа Клатфелд. Извинете, господин Клатфелд. Говориме за кризата в отделните отрасли. Е, така е, защото много планове бяха изведени на светло. Всеки е, говори как до 2013 година ще бъдат намалени помощите за земеделските стопани, но нека да си помислим какви ще бъдат е, тежките последици и какви бяха тежките последици от либералните действия през последните години. Нека да не допускаме същите грешки, които всъщност се отразяват зле на селското стопанство в бъдеще разходите за земеделска продукция ще се увеличават, е, може би, но ни е необходимо производство на храни, защото в света има много гладуващи хора. Говори се за опростяване, е, но всъщност нещата стават по-сложни. Бяха въведени нови мерки за е, закрила на животните, но това увеличава разходите и искам да посоча, че в третите страни подобни разходи не могат да се поемат необходимо е повече енергия за производството, а това води до повече вредни емисии. Госпожа Катенбах за една минута. А с микрофон, ако обичате. Председателя на комисията Барозо в рамките на обмена на мнения посочи, че е, ще се гарантира устойчивото развитие и това ще бъде една от основните цели на политиката на Европейския съюз за настоящия период. Тази цел трябва да бъде е, претворена във всички сектори и най-вече в земеделското стопанство. И днес, тук на това място, искам и изрично да апелирам към вас да е, подпомагате изрично само онези дейности, които водят до запазване на биомногообразието и е, до гарантиране на устойчиво развитие. Благодаря. Господин Кели за една минута. Е, Благодаря. Аз е, приветствам този дебат. Голямата част от проблемите няма как да бъдат решени пък други по-малко могат да бъдат решени. Колегите споменаха, че има прекалено много регулация и това се споменава от земеделските стопани в целия Европейски съюз. Говори се за ГМО, тук аз съм съгласен, че трябва бързо да се действа в тази сфера. Но още една сфера е много важна за нас и тя е свързана с износа. Ще заложим толкова много нормативни документи, че хората няма да могат да си позволят да изнасят, особено онези, които изнасят животни. И това засяга най-вече Ирландия. Понякога си мисля, че ще е интересно да сравним, например, как пътуват евродепутатите, които идват днес до тук, с това как пътуват животните през океана. И стреса за евродепутатите може би е по-малък. Така че не бива да налагаме прекалено много норми, за да не окажем въздействие върху цените на пазара. Благодаря, господин Кели. Макар, че ви насърчаваме да използвате други езици, но вие започнахте, като, казвах, като казахте мърси, господин председател. Едва ли искате от мене милост, а най-вероятно сте искали да кажете благодаря и това не беше на гръцки, защото на гръцки благодаря е в Харисто. И така, Продължаваме нататък. Господин Адревер, една минута. Благодаря. Ситуацията в земеделския сектор не е притеснителна. Тя е направо неприемлива и непоносима. Има огромен натиск върху земеделските производители и е огромна разликата между цената за производителя и съответно цената, на която се продава на пазара съответната стока. В случай говорим за някакви утопии и е наистина ужасяващо, че ще внасяме мар... марокански домати. Дори агенцията за борба с измамите каза, че това е абсурдно, защото санитарните изисквания там не се прилагат със същата строгост, както при нас. Тарифите ще спаднат в сектора на бананите, което също ще окаже своето ужасно въздействие и производителите на банани ще пострадат. Може да се съгласите с мен, че е, положението е несигурно. Земеделските дейности се извършват в отдалечените райони, а там е, земеделското стопанство има ужасяващо бъдеще. Земеделските предприятия искат да продължават да работят, но това става все по-трудно със всеки изминал ден. Така че комисарите трябва да признаят значимостта на този проблем. Благодаря, господин Дорфман. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, в действителност в много сектори на селското стопанство има криза. В момента бяха изброени причините. Една от тях е либерализацията на селскостопанската политика през последните години. Мисля, че когато ни премахваме сигурността от ОСП, конфронтираме земеделските стопани с по-големи проблеми и за това трябва краткосрочно да намерим изход от кризата, като преработим най-вече общата селскостопанска политика, така че да можем да устоим на колебанията в цените. След влизането в сила на Лисабонския договор, ние като парламент трябва да поемем по-активна роля и скоро имаше среща на министрите на земеделското стопанство в Париж е, по тази тема. Аз мисля, че това е добре, но от друга страна ние като парламент имаме задачата да е, покажем нашата нова роля на земеделските стопани и в е, хода на времето или с бъдеще по-скоро да покажем нови решения в рамките на една демократична политика. И накрая от името на комисията давам думата на госпожа Фишербал. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на някои от повдигнатите въпроси. Дискусията говори, че всички разбират трудностите, пред които е изправен сълскостопанския сектор – Изумена бях, когато чух, че ние трябвало да махнем защитната мрежа пред сълскостопанския сектор. Това не е така. Ние имаме защитна мрежа в ситуации, в които селските, които фермерите имат нужда от подкрепа. Имаме преки плащания. Тази система функционира. Също така има и различни системи за интервенция, частни складове, експортно възстановяване. Това са все инструменти, които се прилагат в защита на фермерите, що се отнася до упростяването, бюрокрацията. Напълно съм съгласна с вас, че трябва да се опитаме да упростим нещата максимално за фермерите. Ето защо в срията на заседанието на съвета ще представя някои предложения за дерегулиране. Съветът представи 39 предложения. Ние можем да представим някои от тях. Други имат по-политически характер и са свързани с периода след 2013 година. Обедена съм, че предложенията ще ви бъдат много интересни. Унези, които повдигнаха въпроса за генно модифицираните храни, искам да кажа, че трябва да се намери решение на експертно ниво. Очаквам следващата комисия да представи подобно предложение. Вярно е, че Европейският съюз е най-големият вносител на сълскостопански стоки, но заедно с това той е много голям износител. Това се дължи на факта, че имаме изключително добра марка на европейските продукти се гледа като на висококачествени. качествени на пазарите в чужбина. Ето защо и идеята да защитаваме своето производство би навредила на сълскостопанския сектор. Ние трябва да бъдем видими на експортните пазари и се надявам, че в бъдеще Европейският парламент ще окаже подкрепа за всички начинания в тази насока. Ние се нуждаем от много средства за рекламиране на нашите висококачествени стоки на чуждите пазари. По въпроса за регулаторната рамка аз не чух точно този израз, но мисля, че това се имаше предвид. Днес е възможно фермерите да сключат договор с сектора, с млечния сектор, например, за определено количество при фиксирана цена. Възможно е. Това е възможност и знаете, че в групата на високо ниво за млечния сектор ние търсим начини да се усъвършенства тази система. Съгласна съм, че биологическото разнообразие е много важно и по тази причина ние включихме този въпрос в новите предизвикателства, когато говорихме за равносметката на обща сълскостопанска политика през есента на 2008 година. Въпросът е приоритетен и съм съгласна напълно с казаното от уважаемия депутат. По мерките ние можем да използваме всички инструменти, с които разполагаме. Новите инструменти обаче не могат да бъдат представени от комисия, която се намира в самия край на своя мандат. Надяваме се, че новата комисия ще поеме своите задължения максимално бързо. Много се радвам, че Европейският парламент ще Усъща ще изпълнява нова роля след приемането на Лисабонския договор. Европейския парламент ще бъде ще участва в процедурата по съвместиване на решение не само в селското стопанство, но и по бюджета. Това е много добра възможност да се осигуряват съответни бюджетни средства за селското стопанство след 2013 година. Мога да ви гарантирам, че ще следя този процес, макар и не от това място, на което съм сега, което поемете новите си отговорности в селското стопанство. Благодаря ви. преминаваме към устния въпрос, свързан с перспективите за програма за развитие от Доха, съседната министерска конференция на СТО. Давам думата на оратора.